Скъпи колеги, продължаваме нашата работа. Давам думата на Моника Холмайер. Инструмент за проверка на границите и визи. Може би господин Фернандес ще вземе думата от нейно име. Ще се опитам, господин председател. Ще говоря португалски. Моника Холмайер се извинява за това, че няма да може да присъства днес след обед. От нейно име ще ви представя документа, предложение за регламент на парламента и съвета за създаване на финансов инструмент за засилване граничния контрол, управление на границите. Явяват се нови приоритети, нови задачи и са необходими допълнителни ресурси. Когато се появят нови потребности. Ясно е, че държавите членки се опитват, търсят економия на мащаба от... и ефика... ефективност, но в Европейския съюз парите са да разпределени и не би трябвало да жертваме, да, да засилваме е, финансирането в една област за сметка на друга. Тоест, ресурсите трябва да се управляват е, е, разумно. Така че ние приветстваме предложението и сумите, които са споменати в доклада. И тези цени, тези суми са изразени в е, текущи цени. Включват се средства за управление на границите, е, съответните съоръжения са включени. И в е, своето становище госпожа Холмайер е внесла внася 14 изменения Както казах, ние приветстваме предложението на комисията, смятаме, че е добро. Докладчика набляга на това, че трябва да се получим от опита си, от е, трагичните уроци, е, които трябва да излечем, урок от трагичните е, с, така, ни опит в Европа в последните няколко години, когато управляваме подобен фонд прозрачност и правна сигурност са важните моменти. Освен това, трябва да помагаме на държавите членки, за да постигнем общата цел за една, по, на една по-безопасна Европа. Това, разбира се, е приоритет на Европейския съюз и, както казах, ще са ни необходими допълнителни средства – които да се управляват прозрачно, без излишна бюрокрация, е, при което упростяването е от е, жизненно важно значение. И предвид новите цели, новите задачи, трябва да завишим в достатъчна степен съществуващите ресурси, за да имаме достатъчно. Благодаря, Хосе Мануел за това, че ни представи становището на госпожа Холмайер. Кой иска думата? Господин Холвард? Не. Госпожа Гардия Забал? Не. Е, бя... Je vois que l'absence de... Виждам, че няма реакции. Съответно всички са съгласни с казаното от господин Фернандеш. И в заключение, разбира се, господин Фернандес няма какво да добави. Monsieur Може би господин Кирцов ще се присъедини към нас. Може би. Може би Елена Масур. <clears throat> да ни представи проекто становището си по Европейския фонд за отбрана. Един oh. председател, как, както на... Готов съм. А, от мен се поиска да излеза със становище а, към ИТРЕ относно регламента за създаване на Европейския фонд за отбрана. Комисията по бюджета следи от самото начало а, развитието на досието и трябваше да вземе отношение по а, две от а, дейностите. Първо, изследванията в областта на отбраната. Става дума за 90 е, милиона за, 30, за 3 години, като 25 е, милиона вече бяха изплатени през 2017 година, както е, се търсят споразумения за субсидии от 2018 нататък. Второ, Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната по доклада на Франсуаз Гростет. Става дума за програма за 2019-2020 за подкреп за подкрепа не, не толкова на изследванията, колкото на развойната дейност в областта на отбраната и новаторството. Тук става дума за регламент за следващата МФР след 2020 година. Всъщност под под наименованието Европейски фонд за отбрана. Това ще бъде сливане на двата проекта. Проекта изследване и проекта капацитет, т.е. програмата за промишлено развитие. Като този фонд ще разполага с 13 милиарда евро за целият период – за цялата МФР, като 5% ще бъдат за така наречените а, технологии за отказ. Комисията по бюджета обсъди неколкократно този аспекти тази област, включително това, че Европейският съюз ще участва в цялостното развитие на отбраната и че тази, този аспект ще се разгръща, докато придобие значимо политически и стратегическо значение. Целта е Европейският съюз да бъде по-автономен и да има а, стратегическа независимост, за да може да запазиме европейският характер на предприятията и фирмите да могат нашите изследователи да работят на територията на Европейският съюз и да разгърнеме чисто европейски капацитет, тъй като а, много от а, държавите членки зависят от трети държави, от а, чужди държави, що се отнася до крупното въоръжаване. А, в Регламента също така се предвижда насърчаване на сътрудничеството между европейските е, предприятия, разбира се, без това да е задължително, като същевременно се запазат отлични условия за конкуренция и е, раз а, Предложил съм 12 изменения за за поясняване или доизясняване или е, коригиране на някои от предложенията на комисията трябва, разбира се, да се вземат а, предвид а, всички разходи, а, тези, тези пряки разходи, а, но тези пряки разходи могат да бъдат осребрявани на основата на оправдателни документи и като се включи и една сума от 25%, която да е глобална сума, която обаче да бъде обект на контрол от страна на Сметната палата. Малките и средни предприятия трябва да се облагодетелстват най-вече от този фонд. Сега трябва ли, тук политически аспект, политически въпрос, трябва ли да упражняваме положителна дискриминация за някои държави членки. Целта е в дългосрочен план да има балансирано разпределение. Същевременно обаче трябва да стъпиме на така наречения съществуващ капацитет и а, да го разгърнем. В някои държ, държави членки съществува известно ноу-хау и а, не трябва да забавяме развитието на някои а, аспекти, като създадеме като наложиме критерии. Аз съм а, а, така за а, система бонус за някои държави членки, но същевременно смятам, че, че трябва да има две категории всички държави членки и всички фирми на, на, дър, на държави членки да, да могат да се въз, възползват от известни е, облаги и да има бонус обаче е, за онези, които не са част от цял, цялостният комплекс, който по принцип осъществява поръчки и, а, а, и включително подизпълнение. Т.е. това ще помогне на страните, които не разполагат с развито, развита военна промишленост днес. Бенефициентите ако разбира, разбира се, а, изпълняват а, критерии, те а, трябва да могат а, да имат достъп и до проекта InvestEU. И що се отнася до проверките и кон, контрола над разходването на средства, Считам, че проекто регламента, предложен от ИТРЕ, не покрива всякак, всички аспекти. Затова смятам, че Сметната палата трябва да има е, до, роля и докладване, като това бъде част от е, представяне на цялостната система пред Кокобу и Бъч. Благодаря ви за предложението. А, а, докладчиците в сцената госпожа Хофман. Да, в а, последно, последния момент и аз нямам много какви данни и каква информация да добавя а, всъщност ще се спра, ще се спра а, на а, чисто бюджетната част. Изменение 6 и 11. Едното е свързано с Брексита, едното с ин, а, финансовите инструменти. А, нашата група би искала да има малко повече а, е, информация от Несто Инвест ЕУ, защото когато обсъждахме е, не бяхме съвсем сигурни дали ще се може тази програма също да се използва, дали предприятията могат да имат достъп до нея и така нататък. Благодаря, господин Пает. Може би господин Депре... Не, не ви е помолил. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин докладчик, правилно подчертахте, че тази програма има много а, голям политически оттенък не можем ли чрез изменение да провокираме малко държавите членки и да ги така да ги накараме да си зададат въпроса правилно ли управляват разходите в областта на въоръжението и може би има, има доста разходи, които са нецелесообразни, а, а тези средства биха могли да бъдат канализирани към европейска, към европейско управление и по този начин хем няма да има повече разходи, Ема. Е, ще е, докажем европейската добавена стойност. Е, господин председател, аз аплод... ръкопляскам наказаното от вас. Имах намерение да предложа същото, така че с удоволствие можем да се преседена към вас, за да внесеме съвместно изменение, защото в областта на отбраната има един парадокс, който е е, толкова отдавнашен, колкото и самият е, Европейски съюз, е, включително и препокриването на разходите между НАТО и Европейския съюз. Но в Европейския съюз има покриването препокриване на огромно количество до препокриване на разходи. Има безкрайно много съоръжения и някои начинания в а, държави членки, които не служат за нищо сами по себе си. Никой от нашите страни не би била в, в състояние да води самостоятелно война. Тоест, има страшно много потенциал за а, а, канализиране на този потенциал без, без Европа, така че съм съгласен да внесеме съвместна, съвместно изменение, включително с всички колеги, колеги които искат. А, зна, Знаеме, че някои от интервенциите, военните намеси доведаха до увеличаване на иммиграцията. Може би намеренията бяха добри първоначално, но резултатите катастрофални. Е, няма вече държава в Либия. Знаеме какво е състоянието на а, в, в Ирак, така че аз не, не мога да устоя на това и с удоволствие бих внесла, а, внесъл изменение. А, абсолютно сте прав, господин председател, и по този начин комисията по бюджета ще изиграе съвсем уместно своята роля, т.е да се намери по-ефективно управление и съвместимост на 28 военни системи или системи на въоръжение. Ще внесеме изменение преди 10 октомври. Тази дата въжи за останалите. А на 5 ноември ще гласуваме. Благодаря господин Ламасури, госпожа Гардия Забал. А сега давам думата на колегата Кирстос за инструмента за а, граничен контрол. Благодаря, господин председател. Моето проекто становище се до предложение за регламент на парламента и съвета създаване на, за създаване на инструмент, който е част от Европейския фонд за опазване на границите. Водещата комисия е ИМКО, комисията е за вършен, вътрешен пазар и потреб... защита на потребителя. Много техническо предложение. Аз съм направил две изменения. Едната да внеса съответните числа в постоянни е, цени е, и другото, да се каже изрично в е, пребилна точка, е, че в финансовия регламент, както е ставало и преди в съответните програми, трябва да се включи и митническите програмите за оборудване на митнически пропуски и пропускателни пунктове като сумата е милиард, над милиард и 300 милиона в текущи цени. Финансовия пакет ще бъде коригиран според резолюциите на Европейския парламент от 14 март и 30 май и разбира се ще подлежи на допълнителни корекции, като се отчитат европейските е, парламентарните е, позиции на Европейския парламент, как, които са изложени в съответните резолюции. Става дума за 1,3% от е, брутния национален доход. Освен тези, това, предлагаме редица изменения за приемане на работни програми е, и делегирани актове, е, така че парламента да има думата. Това е поискано от докладчика е, по съдобище за, също и за Хоризонт 2020. Това е по-скоро прерогатив на е, водещата комисия ИМКО и тя трябва да го предложи. Ние е, само така е, правим, е, подхвърляме идеята. Благодаря, господин докладчик. А, имаме сега докладчите в сянка. Тук ли са? Monsieur Али, par la voix de Monsieur Депре. Господин Али, нещо да кажете по казаното от господин Депре? Не. Мисля, че вие казахте най-същественото и мълчанието на, на докладчите в сянка е многозначително. Измененията до 12 е, часа на 12 октомври и след това комисията по бюджет ще разгледа текста и ще се е, произнесе. Е, гласуването ще е на 7 ноември. Сега да чуем нашия колега Хауърд на тема Творческа Европа. Програмата Творческа Европа. Благодаря, господин председател. Е, творческата индустрия понякога се счита за нещо много повърхностно, което не произвежда нищо е, сериозно, е, няма економическия принос, само смуча и смуква грантове и средства от по-важни сфери. Това е, тотална заблуда и е, дори мисля, че опират нещата до е, вид снобизъм в полза на, на е, преработващата индустрия. Е, това са много милиардни индустрии с е, световни пазари, в които европейските културни организации трябва да могат да участват и да се конкурират е, с най-доброто там. Много от тези индустрии са печеливши, е, имат своите е, школи, е, своите институции за развитие и не се нуждаят от особено подпомагане финансово, но има някои области, където, да кажем, като чистата наука, е, която е в основата на приложната наука и е науката за разработване на иновации, е, те са в основата на, на културното развитие и те заслужават, тези области заслужават да, да получат подкрепата на е, творческа Европа и тази, тази програма. Е, тази програма ще е полезна и в е, традиционни области, там където трябва да се запазят културните традиции, при разработване на нови модели, при опазване на лингвистичното многообразие. По това становище аз съм внесъл 8 изменения. Те отразяват е, значението на целите на ОНЕ за устойчиво развитие и колко е важно да бъдат така последователни цифрите, които предлагаме в постоянни цени в две конкретни области, например Едната е, е прозрачност и отчетност от вноските по програми както европейските програми, така и програми от трети страни. Докладването, отчитането на тези вноски е важно, за да може да се оцени преди всичко до каква степен тези програми проникват в света извън Европейския съюз и второ, доколко са ефективни тези програми и доколко са така релевантни бюджетните средства заделени за тях. Хубаво е да се създаде, да се въведе и така наречения печат за отличие, който бе разработен последната година на финансиране. В, за тази програма има твърде много кандидати и не е ясно в е, количествено изменение до каква степен е, е, е това се превишава бройката на, на желащите финансиране и до каква степен съществуващите средства могат да покрият заявките и е, до каква степен всъщност е, тази програма е, търсенето превишава предлагането по тази програма. И сега, сегашният пакет дава числата, които ще бъдат отразени в многодишната финансова рамка. Очаквам колегите да кажат до каква степен този пакет ще е достатъчен и разбира се, участвам, очаквам ваши изменения, за да може този документ адекватно да отразява стремежите ни. Друго важно е, е прякото финансиране, което е за което се говори в тази програма. Тук става дума за кинопроизводството, което и е, Европейския е, младежкия оркестър на Европейския съюз, който също а, е, ползва стипендии. Тези две институции, които споменах, ще се ползват пряко, а не чрез национално финансиране. И предвид а, добрата им репутация, мисля, че това е, е подходящ механизъм. Затова не се споменава изрично, но е добре в обосновката да бъде маркирано. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колега. Сега ще дам думата на е, докладчика в сянка, господин Христов Лу. Благодаря, господин председател. Наистина много уместни, е, уместен беше коментара от, е, на нашия докладчик. Е, той каза някои много важни неща, когато говори за творческа Европа. Европа означава творчество, култура и всичко, което се случва в Европа, всичките мрежи, които се създават, е, нищо не пречи да се е, свързват тези мрежи е, и да се разпространява знание за тях. 500-те, над 500-те милиона, които са на разположение за тази дейност, не представляват кой знае каква сума предвид ценностите и стойността на творчеството, което се създава в Европа всяко евро, което инвестираме в културата, ще се мултиплицира многократно като възвръщаемост. Тук можем да засегнем и други въпроси, които също са важни според мен. Например, да вземем медиите. Европа изостава когато в представене пред хората на постиженията, културните постижения, това, което прави. Най-достатъчно се прави за рекламирането им. Много положителни инициативи е, проистичат от Европа, но за това не се чува достатъчно. Правителствата обикновено премълчават за тези стотици положителни неща, насочват вниманието към две-три негативни неща. Трябва да преобърнем тази тенденция и да говорим за положителните постижения, не само за фалшиви новини и други подобни. В тази програма Творческа Европа, според мен, трябва да има и конкретна програма, която да защитава културата не само на Европейския съюз, но и трети, на трети страни. В Европа културите, различните култури на Европа са били обект на нападения от много години. В Кипър, в моята страна, е, гръцката християнска култура е била е, рушена е, хилядолетия наред и крайно време Европейския съюз направи нещо, за да защитава подобни култури. Да не говорим за християнската култура в Близкия изток, която също се руши ако погледнем това, което екстремистите правят в Близки изток, те просто унищожават християнската култура. Искаме Европейския съюз да направи нещо в отговор, да реагира. Трябва да направим нещо за тези хора или от тяхно име. И трябва да им се предоставят е, средства. Ако попитате обикновените хора, те ще кажат, че искат да се а, е, а, е, отделят средства за, опазване на християнската култура е, срещу а, опитите да бъде унищожена тя. Тук не става дума само за християнската култура в моята страна, но и е, други. Е, е, например, е, говорех за една съседна страна, Турция, която е кандидат за членство в Европейския съюз. Ако попитаме европейските граждани днес е, за тези 500 милиона, дали да бъдат похарчени за Турция, те ще съм сигурен ще кажат не. Сигурен съм, че е, никой не би бил доволен от това пари да отиват е, да бъдат отпускани на Турция при тези условия. Тук става дума наистина за значими суми. Е, и тези които е, милеят за европейската култура, ще подкрепят е, е, програмата Творческа Европа и господин Хауърд. Аз съм благодаря за становището. Ние искаме всички да видим една творческа, креативна Европа, която е, да е достойна за е, в бъдеще за своето славно минало. Така 2018 година, да ви припомня, е година на културното наследство и а, това е възможност да се е, заделят е, значителни кредити е, за е, целите на културата. А, господин Депре? Правилно, господин председател. Бих искал да споделя с докладчика, че видяха неговите предложения за параграф 18 и член 7. Става дума за приноса на трети страни е, мисля, че наистина е много е, целесообразно. А, питам обаче комисията, що се отнася до приноса или вноските на трети страни. Е, предпо... Дали комисията публикува някакъв документ, в който да, е, да има разбивка на приноса и на трети страни по отделните програми. Може би аз не съм в течение на нещата. Мога ли да задам и допълнителен въпрос? Ако има вноски на трети страни, то те приспадат ли се от средствата на Европейския съюз, спрямо средствата на Европейския съюз, дали просто се добавят или се е, изваждат от бюджета? Благодаря за въпросите. Що се отнася до доклада, до въпроса на господин Депре, трябва да потърся да видя защото ням, ням, не, не, не, не, не съществува, доколкото знам, някакъв документ, в който да а, има разбивка на вноските на трети страни. Колкото до въпроса на председателя, тези средства се добавят към средствата, приети от бюджетния орган. Той, те са извън а, МФР и отвъд а, таваните, годишните тавани. Ce, ce type de procédure que je trouve contraire au principe fondamental. Тази, про... тази про... процедура е, е в в про, противоречие с основните правила. Всички приходи трябва да влизат в бюджета, но знае, знаете, че европейският бюджет никакви правила не се спазват. но никак не ме очудва, но в крайна сметка, ако Европейски съюз, който дава къл и получава всички, прави това, просто е, наистина това е неприемливо. Значи, доколкото разбирам, това не, не влиза в а, а, изчисленията на тавана, а, в а, много многогодишен аспект, а спрямо годишните бюджети. Не, не, не се появяват в годишния бюджет. Не, не, тъй като това не, това не са кредити, средства, които да са приети от бюджетния орган. Странно, казва господин Добре. Okay. Да. И в такъв случай давам думата на господин Хауърд. Um, Благодаря, господин председател. Е, от... Изчаквах е, така да се проведе дискусия по този въпрос, не може, мисля, че е важно. Не можем да разчитаме на вноските на тети и страни, но трябва поне да знаем какви са. Трябва поне да има прозрачност, да се знае това, което се е, изразходва в програмата, как се взимат решения там, в нея. Това ще направи е, всичко това, е, което се прави по-видимо, е, по-очевидно. по видимо е по очевидно не мисля, че програмата Творска Европа ще е, има проблеми да, да работи за опазване на християнската култура. Очевидно, е, това е важен е, аспект от така културния пейзаж и се отразява по различен начин, по начини, които не винаги са очевидни. Някои са по-очевидни, разбира се, като музиката и други. Но въпреки това, това е съществен елемент от е, културата и съм сигурен, че ще продължи да се радва на подкрепа. Колкото до е, участието на трети страни в програмата, има е, бюра на Творческа Европа в много места. Украина, Беларус, Молдава и така нататък. Не зная, може би и в Турция. Но важно е да се каже, че много от е, тези култури, които в Европа вече се превръщат в основни такива, е, с е, техните корни водят извън Европа. Но когато говорим за финансиране, нека да помислим – най-големият е, е, е, е, реципиент от е, тези програми са националните, е, националните телевизионни и радиоразпроскателни агенции. И големите получатели, ползватели на тези програми са студентите 80-90%. Е, поне така е в Обединеното кралство. Въпросът е как ще продължим да ги е, финансираме тези програми, без да преоткриваме колелото. Но наистина вече е, тази киноиндустрия се ползва вече в рамките на Европейския съюз. Ще видим тя. Благодаря ви във всички случаи. Очаквам изменения и ще видим как ще се развие нататък този, това предложение. Благодаря. Предложението трябва да се представят до 18 часа на 9 октомври и на 5 ноември в комисията по бюджет ще се гласува. Сега има думата нашия колега Пол Рубик за е, ци, програмата Цифрова Европа. Благодаря, господин председател. Цифрова Европа и е, тази програма ще се отразят върху заетостта в значителна степен, както и развитието на е, БВП в, е, на малките и предприятия в Европа. Извинете, Разбира се, надяваме се, че позицията на парламента ще взе, бъде взета по внимание, но бихме искали да фиксираме съответните цени в постоянни стойности от 2018 година. Е, комисията трябва да ни гарантира, че процеса на е, е, набиране на средства и участието в програмите ще бъдат хармонизирани Това ще е много важно за е, положението на малките е, нови предприятия, малки и средни предприятия. До 28 е, септември трябва да се внесат предложения за изменения, 5 октомври гласуване и ноември трябва да приключим работа по това досие. Благодаря. Сега думата имат докладчите в сянка колегата А, а. Виждам, че... Виждам. Вергенция на становищата. В такъв случай, господин Рубик, мисля, че това е насърчаване, макар и е, тихо, макар и безмълвно, но това е, е начин за насърчаване в парламент. Е, то, значи, споменахте за срока. Господин Рубик, продължете с програмата за единния пазар. Благодаря. Това е една програма, която се отнася до две трети от работните места в Европа, е, това са предприятия, които дават 50, е, над 50% от е, БВП и 80% от данъците идват от там. Ето защо ние подкрепяме малките и средни предприятия, особено това е сред важните задачи на Европейския парламент. Тук отново фиксираме сумите в постоянни цени за 2000, на база 2018 Е, те ще се явят в е, е, предложение за изменение, нашето тълкуване на тези стойности. Междувременно получих нова информация от комисията за неразпределените части от бюджета и благодаря на комисията за допълнителните подробности, които предостави и се надявам така да бъде и в бъдеще. защото тази програма е много важна за изпълнението на съществуващите програми и ще внесем съответните изменения. Важно за нас е едно ключово изречение, е, на което се спряхме в комисията, е, което е принципно което е дублирането на съществуващите средства и поддържане на съществуващите програми и особено засилване на средствата за малките, увеличаване на средствата за малките и средни предприятия. Това е свързано с допълнителна квалификация и е добре, че комисията е, това ще, е, така, това ще е, даде добра възможност Европа да се позиционира добре в света чрез Enterprise Europe. Освен това ще помогне за развитие на демокрацията в страните членки обмена на млади предприемачи по линия на Еразъм също е важно. и е, представлява е, такъв един обмен, е, е, представлява е, голям интерес е, и широк интерес, не само в рамките на Европейския съюз, за младите хора е, е чудесна възможност да се запознаят с други култури. В този смисъл аз подкрепям исканията, е, които ни са заложени в е, този текст. Искам само да кажа още, че преводите е, ще бъдат качени на вебсайта е, на, Комисията за бюджет до 3 октомври. Благодаря. Merci. Merci pour е, cette présentation de votre projet d'avis. Благодаря ви, че ни представихте проекта доклада си. Докладчите в сянка. Не виждам колегата Дойч. От името на НДП Господин Рубик ни представи позицията на групата. Госпожо Гради Сапал, този път вие сте докладчика в сянка. Си, президента. Благодаря, господин председател. Нямам какво много да кажа, тъй като сме в така съгласни с господин Рибък. Единственото нещо, което не ми е много ясно, Става, става, ставаше дума за едната част, която не е включена и друга, която е включена. Господин Рубик, предполагам, че ще направи па, а, разместването в цифрите, ще добави цифрите, за да нещата да са ясни. Но по същество сме съгласни. Благодаря, госпожо Гардия Завал. Госпожа ястен Маки дала ли е на господин Добре нещо, което да ни предаде. Господин Депре, ще изпълня най-щателно мандата, който ни е, с който бях натоварен. Благодаря ви, господин председател. Както каза господин Рубих, става дума за една програма, която е много важна за нашата политическа група и държа да отбележа, че в си изменения на господин Рубих има две интересни идеи. От една страна са услугите за подкрепа на МСП. Струва ми се, че това е интересна идея, която си заслужава да разгледаме. И на второ място, нещо, което ще ви хареса и на вас, господин председател, защото в продължение на няколко години вече настоявате за създаването на еразъм за чиракуване, ами тук се предвижда възможност за създаване на еразъм за млади предприемачи, което означава, че все повече млади хора ще могат да се възползват от програмата Еразъм и ще допринесат за налагането на нови практики в Европа, така че мога само да се съглася с предложението на господин Рубих. Благодаря ви, господин Дюпре. Кой друг иска да вземе думата? С ваше позволение. Мога само да отбележа, че разбира се, се радвам, че програмата да казвам, се разширява и обхваща вече и младите предприемачи. Ако се върнем на пилотните практики, които одобрихме днес, знаете, че един от а, тях е свързан с а, Makers, което е проект разработен в MIT щати в Съединените щати. Става въпрос за млади хора, за студенти, които имат конкретен проект, който искат да създадат и за което имат целта от специализиран материал, като например 3D принтери или друг вид материал. Целта е чрез стипендии на Еразъм, те да имат възможност за периоди от 3 или 6 месеца да заминат някъде, където могат да осъществят своите проекти. Това е наречената мрежа на Makers. Така че благодаря отново на комисията по бюджети, която сутринта одобри всички пилотни проекти, след които беше и този пилотен проект, на който аз много държа. Господин Губих, имате думата за, за заключение. Благодаря за подкрепата. Колкото ние ще поддържаме е, редовен контакт с е, комисията, понеже споделяме една обща цел е, е, трябва парламента, разбира се, е, активно да участва в съставането на тази програма. Тук е, комисията може би ще трябва да ни даде допълнителна информация за това как изглеждат нещата от тяхна гледна точка. Господин Райле, как вие гледате на нещата? I have no further information at this Нямам допълнителна информация на този етап, господин Рубих, но сме готови да продължим обменът на информация с вас и да отговорим на допълнителните ви въпроси. Nous allons rester. Ами, добре, ще спрем тук по тази точка. Крайни срок за внасяне на изменения е 18 часа на 10 октомври. Комисията по бюджети ще гласува на 5 ноември. Госпожо Градия Сапел, стигнахме до вашият до, доклад Европейски фонд за морско дело и рибарство. Фонда за рибарството. Благодаря, господин председател. С няколко думи. Имаме три линии, по които работиме. Първо да припомниме целите за устойчиво развитие, които са тясно свързани с Фонда за морско дело и рибарство. Второ, пред, предвид сумите в сегашната МФР и след като обсъждахме нещата с Комисията по рибарство, че цел, цел, целите са малко по-широки, отколкото тези, които имахме в, в миналото. Затова а, е необходимо за да изпълнението на тези цели и за развиването на а, така наречената синя економика са необходими допълнителни средства. И трето, в крайна сметка е, парламента настоява средствата за климатичните промени да бъдат 30% и в такъв случай този фонд трябва да насочи 35% от средствата си към тази цел, за да компенсира е, другите фондове. Значи устойчиви цели, повече пари за е, конкурентоспособност и 35% за климата. Е, Благодаря. Ейте, Хосе Мануел Фернандес ще ни представи позицията на господин Фернандес Понс. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на португалски, а не на испански. Ще се опитам на португалски да заместя колегата Гонзалес Понс. Латор е, е, Сон докладчика в сянка от нашата политическа група се извинява за отсъствието си. Той също така благодари на докладчика за проекта доклада му. Господин Гозанес Понс споделя притесненията му, особено по отношение на предложените съкръщения в бюджета за тази политика на малкото области, в които Европейския съюз има е, изключителни правомощия по отношение на устойчивостта. важни е и връзката с синята економика. И като си има предвид, че искаме да запазим някои от тези водещи политики, сме съгласни, че предложените от Европейската комисия стойности са неприемливи. Господин Гозалес Понс е сигурен, че ще постигнат резултати в съвместна работа с докладчика. Благодаря ви. Това беше позицията на господин Гонзалес Понс, която чухме от име от господин Фернандес. Господин Торвас, дал ли е мандата на господин Дюпре? Да, господин председател. Благодаря на колегата Идер Гърдия Сабал. Като погледнах измененията, се запитах дали също говорим за гибарство тук защото по-голямата част от измененията, които разгледах, засягат устойчивото развитие, което е една много достойна за уважение цел. Говори се и за равенство между половете и интегриране на равенството на половете във всички политики на Съюза. Споменава се и нуждата да се изпълнят целите на КОП-21. Напълно съм съгласна с всички тези общи цели. Но между другото, по последното предложение, свързано с конкретните проценти, които тя ни предлага, ще разгледам въпроса с колегите, за да видим какви евентуални изменения ще внесем заедно с тях. Господин Рубих, искате да вземете думата? Äh, да, благодаря на докладчика. Наистина, това е един много добър е, доклад защото точно синята економика в бъдеще ще играе все по-голяма роля. Две трети от е, земя, земното кълбо е, пред, е, е, е покрито с водни басейни. Е, това е и цел 14 от целите на ОНЕ, устойчиви цели на ОНЕ, а именно чисто и морета. Това е добра предпоставка за живота на хората на Земята. И е, от тук мой въпрос е, в тази програма предвижда ли се е, пласт пластмасовите отпадъци в морето или изпуснати загубени мрежи в морето, дали се обръща внимание на това и се обръща поглед към най-замърсените водни басейни в света, например чрез програмата Галилео е, да се види е, къде са най-масивните е, замърсявания и да чрез кръглата економика да се преработват допълнително пластмасовите отпадъци. Това отговаря, е приоритет според целите за устойчиво развитие на ОНЕ и мисля, че, че тази програма трябва да помогне за това моретата да бъдат за рибите, а не за пластмасите. Благодаря, господин Рубих. Госпожо Градия Сабао. А, извинете, госпожо Тома. Oui, merci, merci. Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искала да поздравя докладчика и да добавя Разбира се, достойна е за похвала му до основното на искането за увеличаване на бюджета с 10%, което отговаря на новите правомощия и на новите цели по отношение на синята економика, но трябва и да си признаем, че 10% за синята економика е силно недостатъчно, особено по отношение на програма, която е доста малка в сравнение с останалите структурни фондове. Или казвам се други думи, тези 10% най-вероятно няма да стигнат за повече от изготвяне на проучвания. всичко това, което чухме до момента, трябва да отбележим и, че данните, с които разполагаме, са силно недостатъчни за разработване на синята економика, и за да се гарантира надежното развитие на синята економика и за да се постигнат целите за устойчиво развитие на ОНЕ, които вече бяха споменати. И ще добавя още нещо по отношение на устойчивото развитие. Не само, че рибарството е една от най-интегрираните политики на Съюза, но е и една от политиките, които в най-голяма степен се вписват в логиката на устойчивото развитие. Тоест, действително това е една отлична политика, която според мен поне заслужава повече от това, което получава към момента като бюджет. Но за пореден път проявихме здрав разум и ми се струва, че за пореден път доказваме, че ни се дават нови правомощия и се поставят нови цели, като едновременно с това се намалява бюджета. Именно това отхвърля този доклад и това е чудесно. Добре, Мъдростта всъщност е да знаем как да съкръщаваме бюджета, така ли? Ако правилно съм ви разбрала. Съгласен съм с вас, защото всички заедно носим отговорността и сме длъжни да контролираме обществените средства. Госпожо Гадия Себал, имате думата за заключение. Е, благодаря, господин председател. Първо благодаря на всички за коментарите Искам да отговоря на господин Депре, защото той изрази някои съмнения и защото ми ме попита защо толкова говориме за ЦУР, дискриминацията на жените или климатичните промени. Рибарството може би е една от един от секторите, в които има най-много неравенство. И мисля, че точно в тази светлина исках да наблегна на това. Що се отнася до климата? Първоначалното предложение на Европейската комисия беше 25% разходи за климата. Но за някои, за някои фондове трябва допълнителни разходи дори отивайки до 30. И понеже този фонд е много специфичен, смятам, че ние като комисия по бюджета можем да а, предвидиме 35% от средствата да отидат за промените в климата. Добре, и това предложение може да се включи под формата на проект изменения, които трябва да бъдат внесени до 3 октомври в 12 часа на обяд, като се предвижда гласуването да е на 7 ноември. А сега давам думата на колегата Волкен за Европейският корпус за солидарност. Е, господин председател, уважаеми колеги. Европейската е, доброволческа служба за младите в Европа вече е над 20 годишна. Младите хора по тази програма наистина е, могат да работят, да работят в Европейския съюз на доброволни начала е, би трябвало сега да надградим на този успех и да дадем възможност на над хиляди хора да се ангажират е, в различни е, политически области. За нас тази програма е много важна. В моето становище аз съм изменил три неща. Едното съм предложил цените в константни измерения, а не текущи и постоянни и е, още веднъж е, така предлагам е, Европейския е, фонд за солидарност е, да работи и срещу е, дискриминацията и равнопоставеност. затова трябва наистина да се балансира участието на, пол, на представители на различните полове в него. И третата точка. Е, в е, духа на нашата цел за е, целите за устойчиво развитие е, адаптираме и напасваме поставените, изложните цели към тях. Сега пред е, е, преди две седмици в е, Страсбург беше добра стъпка това, че гласувахме средства за тази програма, така че държавите членки да имат готовност да предоставят съответните средства за тази програма, когато се налага за следващия програмен период, да не трябва да се правят съкрещения и ограничения от ново, тъй като и да има достатъчно средства. Сега наистина очаквам да чуя мене на мнение и работата с докладчите в сянка. Благодаря ви. Коментарите ще дойдат от името на господин Новаков с гласа на господин Фернандеш. Благодаря ви, господин председател. Господин Новаков е неважно съдание на Комисията по регионално развитие, което не може да отсъства. Благодари на докладчика за доклада му. Тази инициатива е много важна за да се насърчат ценностите на Европейския съюз, ученето и мултикултурализма. Тази програма може също така да насърчава към обмен, към щедрост и към споделяне. И в този смисъл програмата има същите цели като Еразъм Плюс, а именно да опознаеш другите, да опознаеш културните разлики. Това трябва да бъде сред основните ни ценности. Да насърчаваме самоличността на Европейския съюз. Много е важно младите да се чувстват а, като европейци и да споделят ценностите и духа на Европейския съюз. Благодаря ви за този призив а, за ангажираност на младите хора, които да се превърнат в жива, пълно с обещание основа на Европейския съюз. Сигурна съм, сигурна съм че госпожа Ятемаки е на това е господин Дюпре с мандат, да, господин председател, не грешите. Най-напред държа напълно да се съглася с основните насоки на словото на господин Фернандес, което напълно отразява позицията на цялата комисия, а и докладчика ни в сянка напълно не е съгласен с позицията на нашия докладчик. Ами добре, кой иска да добави още нещо? Господин Токладчик, вдъхновихте цялата комисия по печете. А, господин Хауарт. I love the way they translate my name. Uh, <laughs> um, Харесвам начинът по който транскрибирате името ми. Исках, тъй като ни остава малко време, господин председател, исках да е, така поставя един политически въпрос, е, свързан с доброволческите програми зная и смятам, че те са изключително важни и дават е, опит, е, възможност за придобиване опит на младите хора, които по друг начин не могат да добият. Но това, което ме смущава е, че независимо от е, начина на финансиране тези програми, обхвата им не е винаги това, което желаем. И го казвам доста така целично откровено. например, в моя предвид моя происход, аз никога не, хора от, с моя происход никога не биха ли възможност да, да се добере до такава програма. Така че много важно е, е това да не бъде е, само е, така запазена територия за европейската средна класа. защото тук нещата опират и до европейската идентичност, самоличност и противен случай е, ще се обесмисли този корпус. Е, затова е, много добре трябва да се следи социалната ния обхват и да гарантираме възможност за всеки да участва в тази програма, така че пълноценно и пълно да е представено европейското общество и по отношение на половите, и по отношение на класовията принадлежност. Благодаря, господин Хауърд.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 благодаря. Е, споделям с току-що казаното от моя колега Хауърд. Наистина, надявам се, че това ще е програма, която ще обхване в своята цялост младеща в Европейския съюз. Трябва да бъде изградена така, че да е многопластова, странна. хора от различни, с различен поисък от различни области да могат да участват в тези доброволчески дейности. И е, тази програма програма е, би трябвало е, да стига до най-широките слоеве от е, младежкото население на Европейския съюз. Добре е, че тук имаме положително отношение към тази програма и сме единодушни поне в това. Да, мисля, че има широк консенсус по темата. Ако има изменените, трябва да бъдат внесени до 12 часа на 10 октомври. Очаква се доклада да бъде гласуван на следната нашата комисия на 5 ноември. И така, скъпи колеги, изчерпахме дневния ред за днес. Имате ли да повдигнете нещо по точка разни? Не виждам. Някой да иска думата в такъв случай. Ще ви кажа, че на 8 и 9 октомври ще се срещнем в Брюксел. На 22 октомври ще има съвместно заседание на Комисията по бюджет и економика в Страсбург. На 27 отново ще има съвместно такова заседание между Комисията по бюджет и Комисията по лични въпроси в Страсбург. И така приключи най-страшната седмица за Комисията по бюджети, защото разгледахме всички изменения и изготвихме проекта бюджета за до година. Тази година задачата ни беше осложнена допълнително от факта, че трябваше да се произнесем и по проектостановищата за различните програми на многодишна финансова рамка. Става дума за 27 програми, които успяхме да разгледаме за 3 дни. Заедно с всичките гласувания по бюджета, които вече споменах. Може би не си дадохте сметка, но всички сътрудници на комисията по бюджети работеха много, много усилено. Програмата беше изготвена отлично и искам най-сърдечно да им благодаря за проявенията професионализъм, за отдадеността, за професионализма им и за не престаният им оптимизъм, защото и те като нас вярват в Европа. Благодаря също така и на политическите съветници на различните политически групи. Благодаря на всички вас, колеги, особено на нашите докладчици и докладчици в сянка. С това закривам заседанието и ви пожелавам приятна седмица. Merci,